Excuse me. Apparently this connect... Явно има проблем с превода. Може би микрофона ви не работи. Can you switch on the mic or make... Може ли да си включите микрофона, за да ви чуваме? Изобщо някой да ви чува, тъй като превод не получавам. Проблема? Сега микрофона ви е включен вече, преди не беше. Е, добре, да започна от начало ли? Да. Okay. I'm sorry. Извинявам се. Е, пани Колежанки и колеги. Господин председател, уважаеми колеги, на 2 септември е, на нашето заседание във връзка с е, пандемията от COVID-19 ние трябваше да приемем това предложение на комисията без изменения. Става дума за ревизиране на регламент номер 1514 от 2014 година. По този начин можем да гарантираме на държавите членки, че могат изцяло да използват правилото М плюс 2 и можем да гарантираме, че има достатъчно време на разположение, за да могат да се използват предвидените средства и да бъдат заявени съответните разходи пред комисията. Аз се радвам, че съвета споделя моето виждане и изявява съгласие тези изменения, предложени от комисията, да бъдат приети без по-нататъчни изменения. Е, тъй като пандемията ни изправя пред една уникална ситуация, трябва да си помислим за срочното изпълнение и е, точно тук са трудностите, поради което е, да е необходимо да се увеличи е, срока за изпълнение на проектите. Ние трябва да използваме нашите прерогативи, за да гарантираме възможно по-голяма степен на гъвкавост за проекти, които ще се изпълняват в рамките на фонда АМЕФ, също и на Фонда за вътрешна сигурност. Става дума за периода 2014-2020 година. Инициативата на Европейската комисия ще даде възможност на бенефициерите по ИСФ да приключат своите проекти, които трябваше да бъдат приключ... прекратени и е, по този начин да се компенсира забавенето от пандемията. Ние ще трябва да напасваме отчетността към а, сроковете, поради което аз моля да изради, изразите вашето съгласие за упростена процедура. Благодаря ви. Сега нека да дам думата на докладчиците в сянка. Интели. Connected. Дали има свързване? Андор, ИПП. Андор, Дели от НП. Андор, Дели, are you, are you ти ли си докладчик в сянка? Не си? Добре. Няма проблем. Добре. Тогава е социалисти и демократи. Бирки Ципел. Благодаря, господин председателю. Мисля, че мога да бъда съвсем кратка, тъй като когато представяхме тази тема, посочих, че моята група е съгласна да няма изменения, така че напълно споделяме становището на докладчика. за Renew. Ако иска някой да каже нещо, не че е нужно. Nope. Жан Кристоф не иска думата. Няма ли нужда да кажете нищо? Петър Кофорт от Идентичност и демокрация. Благодаря ви. Съществуването на зона без вътрешни граници изисква специални мерки за превенция на заплаха от организираната престъпност и борбата срещу незаконната миграция, трафика на хора, киберпрестъпността и тероризма. В този смисъл сигурността и управлението на границите в държавите членки са изключително важен елемент на системата с управление на миграционните потоци. Компонентът, който би трябвало да бъде подчертан, е всъщност подсилването на ефикасни стратегии за връщане в държавите членки, които да допринесат за борбата с незаконната миграция, като фокуса трябва да бъде реадмисия, ефикасна реадмисия в държавите по транзит или по происход. Тези аспекти на миграцията и интеграцията би трябвало да бъдат запазени. В такъв смисъл и там, където държавите членки са били засегнати от последствията на пандемията COVID-19 и за да се гарантира сигурността на вътрешните, извинете, на външните граници, е необходимо да се използва изцяло наличният период за изпълнение, т.е. до затварянето на програмите и да има гарантиране на бюджетните процедури. Това не би трябвало обаче да бъде използвано, за да се разширяват миграционните политики, които вървят срещу нашите искания за сигурност в Европа. Благодаря ви. Аз благодаря зелените Гвендолин. Благодаря. Аз не бях предвидила да говоря, но все пак е, искам да взема отношение е, по процедурата без изменения. Много е жалко, че е, групата всъщност не е изразила мнение предварително. Става дума за едно много техническо досие, свързано с миграцията и средствата, които ще бъдат използвани от държавите за защита на мигрантите. Фернандо Варена. За го е Фернандо Варена. Дали е свързан? Искате ли да кажете нещо? Господин Баренас, ако искате да кажете нещо, натиснете бутона. Sorry about that. Съжалявам. Продължаваме нататък, тъй като трябва да се пести и време. Всъщност, изобщо не чухме възражения. Така че, по правило 52, ние подкрепяме предложението на комисията без изменения. Това е процедурата, която трябва да бъде описана в доклада. Приемане в пленарната зала е предвидено за 1 октомври, извинете, за първата октомврийска сесия. Позиция на първо четене. Съвета ще приеме позицията на съвета като позиция от първо четене, като се очаква да се приеме при първо четене тази процедура по член 294 от договора за функционирането на Съюза. И така, това е упростената процедура. Благодаря ви за сътрудничеството. Така нещата ще бъдат улеснени. И сега ще обявявам, както казах, гласуването, което ще върви паралелно. Ще гласуваме по окончателни текстове. Сега започва процедурата за гласуване. По 13-та точка създаване на Европейския механизъм за демокрация, правова държава и основни права. Майкъл Шимечка. 14-та точка законодателния акт за цифровите услуги. Докладчик колегата Петерс. 15-та точка рамка за етичните аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии. Докладчик по това становище е колегата Канко. 16-та точка Стратегия Европейски съюз Африка партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие. Госпожа Морано е докладчик и трябва да видим дали има кворум. 17 члена има поне тук. Моля ви. Press the button. Натиснете бутона. Или вдигнете ръка у нези от вас, които са тук в залата, за да можем да ви преброим, да видим дали има кворум. Има кворум, да, има. И така, сега започва гласуването. Знаете как се прави. Е, няма отново да давам обяснения, т.е. да изчета всички обяснения за е, гласуването от дистанция. Имате бюлетини, трябва да пишете от е, имейл адреса си в парламента. Ще се вземат предвид само тези имейли. Сега можем да продължим с 18-та точка което ще върви заедно с процедурата по гласуване. Започваме сега диалог за обмен на полицейска информация и развитие в бъдеще, що се отнася до Прюм и директивата на съвета за предварителната информация за пътниците или директивата АПИ. Тук сред нас има гости. Първо ще чуем представяне от едно проучване. Доктор, доктор Ньови Вавола от университета Куин Мери в Лондон. След това господин Марк Фервенен, заместник директор на международно сътрудничество в Белгийската федерална полиция. След това доктор Рафаела Гранджа, научно-изследователски център за комуникация и общество, ЦЕС, университета в Миньо, Португалия. След това Клое Бертелеми, съветник на, по европейските цифрови права. И накрая едно представяне на Матиас Монрой, активист. Подготвяме се всъщност с един диалог по темата сигурността с комисаря Йохансон, отговарящ по темата. Надяваме се скоро да се срещнем с госпожа комисаря, за да се обсъдят плановете за модифициране на решението от Прюм и Както знаете, разглеждането му е част от стратегията за един съюз на сигурността. Добре дошли на експертите и след това ще дам думата на колегите за въпроси. Първо ще дам думата на координаторите. Вторият кръг ще бъде на различни депутати, които искат да повдигнат въпроси. Искам да ви припомня, че трябва да не говорим по повече от две минути всеки един от нас, а експертите ще помоля да бъдат максимално кратки, максимално кратки, така че много ви моля, не дейте да надвишавате времето, което ви е определено. Тук е записано, че всеки един от вас има по 10 минути, но имайки предвид, че 5 човека ще говорят, ще ви помоля да говорите по-малко от 10 минути, 7 минути, 8, не повече от това, тъй като противен случай няма да може да се работи. След представенията, е ясно ще има въпроси, както казах. Така че моля ви да бъдете съсредоточени и така, започваме с, с госпожа Вавула от Куин Мери. Заповядайте, свързани ли сте? Да, имаме връзка. The findings of this study. Благодаря за възможността да представя проучването. Целта е да предоставим информация за бъдещото развитие на Прюм и директивата АПИ. Ние обясняваме какви са тенденциите и как държавите членки могат е, да осигуряват от националната си бази данни информация за ДНК и за регистрацията на превозните средства. В проучването се подчертава, че някои от държавите членки все още нямат оперативни бази данни, други имат проблеми поради разминаване с останалите държави членки. Гърция и Италия все още не са в оперативна готовност. Става дума за предоставянето на ДНК информация, която значително се различава. Също информацията за неидентифицирани или липсващи лица. Що се отнася до дактилоскопичните данни, не се позволява от страна на Гърция размяна на такива данни, докато Харватия е в преходен етап. Почти половината от страните сега дават възможност за достъп до техните бази данни за пръстови отпечатъци и човешки останки. Що се отнася до данните за регистрация на превозните средства, в някои от държавите членки все още няма действащи бази. Едно преразглеждане на приума ще позволи да се модернизират гаранциите от процесуално естество – след Лисабонския договор сега парламентът получава повече правомощия. Що се отнася до базите данни за пръстови отпечатъци, лицеви е, изображения е, и регистрация на превозните средства. Те съществуват. Е, следващото поколение Приум ще позволи да се извършва търсене на безследно и следващи е, изчезнали лица. Унези, които е, все още не са обхванати, лица, които са извършили престъпления, но са известни на полицията, могат да бъдат разкрити. Също има въпроса, които трябва да бъдат обсъдени, свързани с запазването на данните. Що се отнася до защитата на данните, това е част от националното законодателство. Втората реформа е свързана с оптимизиране на последващите процедури. Що се отнася а, до много а, конкретно търсене в, на дактилоскопски данни. На следващо място въвеждането на нови категории данни, особено на лицеви изображения, се проучва. Това ще даде възможност на органите да използват технологии за рицево разпознаване. Но има някои предизвикателства, свързани с основните права, особено риска от фалшиви съвпадения поради различни фактори, като нискокачествени изображения, също грешки в националните бази данни, също това, което се съхранява, фалшиви резултати, които могат да бъдат показани. Към настоящия момент не много прецизни са технологиите за лицево разпознаване, особено що се отнася до лица, определени лица, които могат да бъдат безпокоени ненужно от полицията. Обработката на личните данни може да се избегне, трябва да се осигурява по-надежна статистическа информация, също могат да се решат някои от техническите проблеми. Трябва да се обсъди също въпроса за обвързване на приум с останалите решения, които са на лице, да се използва европейският портал за търсене, също да се обмисли достъпа до тези бази данни за Европол, Интерпол и трети страни. В проучването се посочват някои от предизвикателствата. Що се отнася до участието на Обединеното кралство след е, излизането му от Европейския съюз, през август 2020 е, беше прието решение от съвета противно на решението на Европейския парламент, що се отнася до телескопичните данни. В момента се преговаря по споразумение да бъдат заложени там решения от тип Приум също се преговаря по решения, свързани с адекватната защита на данните. Що се отнася до сътрудничеството с Западните Балкани, през 2018 беше подписано споразумение по Приум. Някои от тези страни водят преговори за присъединяване през октомври 2019 срещу Австрия, България, Унгария и Румъния бяха заведени процедури за неизпълнение, защото са подписали споразумения, които не съответстват на правото на Европейския съюз с тези страни. Докладът също посочва, че има сериозни проблеми по изпълнението по член 6, алинея 1 и използването на API данни за целите на правораздаването. Директивата за PNR също изисква от превозвачите предоставянето на определени данни. И това се управлява от два различни инструмента, които са тясно свързани, но има разминаване между двата инструмента. А АПИ няма дефиниция какво може да включва използването за целите на правоприлагането. Някои от елементите на данните не съответстват двете директиви. Двата инструмента не се отнасят до едни и същи случай също в АПИ не е предвиден срок за съхранение на данните за целите на правоприлагането. ПНР в момента се разглежда от съда. Необходимо е да има интерактивно API, така че данните да могат да бъдат изпращани веднъж до една точка и оттам централизирано до останалите. Но има сериозни предизвикателства, листа на финансови ресурси, тъй като АПИ в момента е на доста ранен етап, що се отнася до а, интерактивният му вариант. Освен това, трябва да има а, целево, целева оценка на въздействието, да се отчита също разделянето на данните, правилата, които трябва да се следват и прочее. Благодаря ви, очаквам с нетърпение дискусията. Благодаря ви, господин Ферфенен от Белгийската федерална полиция има думата. Добър ден, господин председател, добър ден, дами и господа. На първо място ще говоря единствено и само за Прюм, тъй като той е в моята компетентност. Ежедневно с това се занимавам. Благодаря на госпожа Ниови за поясненията и тя мисля, че ясно обясни различни точки, които се съдържат и в моето представене. Това обаче не е проблем, тъй като аз съм полицай и както всички знаете, полицаите трябва да могат да бъдат гъвкави и да реагират при непредвидени обстоятелства, така че ще прескоча някои слайдове и ще изпълня това, което каза нашия председател, да бъдем кратки и ще се съсредоточа върху някои конкретни теми в своето представене. Не искам да повтарям какво каза госпожа Ниови. На второ място имам едно представяне, за да бъде малко по-визуално то за нашата публика. PowerPoint. Следващия слайд, ако обичате. Още един слайд по-нататък, ако може да се преместим. Натиснете бутона три пъти, за да се види целият слайд. Още веднъж. И още веднъж. Още веднъж. Още веднъж. Да. Така може да видите историята на Прюн и за какво става дума. Прескачам това, защото госпожа Ниови вече заложи а, тези въпроси ясно ще говоря за решението Прюм 2008. А, нека се съсредоточим върху следващия слайд. Анализ на въздействието, който идва от практиката. Следващия слайд. И така тук виждат Предишния, да. А, виждате реалното въздействие на Прюн до момента, решението от 2008 година. Много е важно за нашата публика а, да погледне малко от този слайд. Първо ефикасността а, на търсенията или съвпаденията 2008 създаде из... огромни резултати. Трябва да знаем, че въздействието на Прюн от 2008 бе огромно върху практиката. Например, само за Белгия мога да кажа, че имаме увеличение с 700% близо на оперативните взаимодействия. И това е резултат от решението, решенията Прим. Нека ви дам пример. Например, първо сравнение с Франция. 3000 съвпадения по ДНК между Франция и Белгия. Ето ви, това е един пример за това какво огромно бе въздействието на Прюм в Европейския съюз. Следващото въздействие бе, че при много от неразкритите случаи имахме разрешаване или поне бяха подновени следственията действия по тях по Прюм. Когато всички тези съвпадения на ДНК и на пръстови отпечатъци, това оказа огромно въздействие върху реалната работа по места. Третото въздействие което бих искал да подчертая, е, е че много по-малко време използваме с решенията Прюм при е, пряко сравнение на данните между базите данни на две държави членки, например. Там има преки резултати. Следващата точка тук е, че има упростяване на процедурата. Е, от една страна има ефикасност, е, и увеличени резултати по тези неразрешени случаи, които започнаха да бъдат разследвани или разкрити. Много по-малко време имаме нужда от практика, по-малко процедури, т.е. налага се много по-малко съдебни поръчки от международен тип да започваме. Така че това е изключително ефективно и ефикасно и то оказва своето въздействие върху работата на полицаите. И след това, на последно място, по отношение на въздействието, най-голямото въздействие беше с съседните страни. И това е за всички държави членки основното въздействие и това не е изненадващо с съседните страни. Но пак казвам, не е ограничено само до съседните, имаше много съвпадени с други страни. И за това всъщност съм оградил текста в дясно. Колкото повече се отдалечаваш от страните, толкова по-малко въздействие има. Мисля, че това е ясно за публиката. Следващия слайд. Тук той е съвсем кратък. Това са четирите стъпки по-настоящем, които се приемат процедурата за Прюн, след това голямо въздействие. Установихме го на практика, че всъщност все още има възможност за развитие. Комисията предприе инициатива по други а, теми, имаше и специална работна група, аз бях години наред представител на Белгия, сега обаче тя не работи. Няма значение. Госпожа Ньови всичко това го обобщи, затова прескачам този слайд, тъй като в този контекст вече сте запознати. Преминавам нататък към следващия слайд. Този слайд бе резюмиран от госпожа Ниови. Сега няколко мисли. Моля ви да натискате бутона, докато се изпише целият слайд. Нека да кажа няколко думи. Тук искам да посоча, че някои белгийски аспекти, а, извинете, експерти по време на консултациите, които бяха проведени а, с това проучване, първо инициативата ДНК подкрепена от Националния институт по криминология в Белгия. Те напълно бяха съгласни с това, което до момента показва проучването за следващото поколение Прюм. Също така възможностите за, неидентифици... за откриване на неидентифицирани а, трупове, както и изчезнали лица, са огромни. А, следващия етап VRD. Имаме практични, практически, извинете, предложения цвета на автомобила, например, и фалшивите или неточните съвпадения. В много държави членки нещата са сходни и за това се говори да се губи по-малко време, когато има такива а, фалшиви или неточни съвпадения. След това проучването показа с регистрацията е можело да се правят търсения, но там има правила за защита на данните, така че трябва да се проучат различните възможности след това. Що се отнася до лицевото разпознаване, в нашата страна до момента няма правно основание да се използват тези възможности. Но това е просто в момента. Но това не означава, че утре няма да се появи правно основание, може да се приеме такъв закон, така че има възможност за развитие и при нас в различните страни, в националното законодателство нещата са различни. И нещо казано от експертите, лицевите изображения трябва да бъдат по-стандартизирани. Все още се налага да напреднем, що се отнася до стандартите и техническата среда, за да използваме е, такива изображения и е, в е, тази среда. И накрая, що се отнася до балистиката. Нашите експерти установиха, е, че там отново е нужен напредък за задълбочаване на сътрудничеството по балистиката. Балистиката за нас е изключително важна, особено при следствени действия по престъпления. Следващия слайд. И така стигам до заключенията на всичко това. На първо място възможностите, които предлага Прюн от 2018 година, бяха изключително важни за полицейските служби и създадаха много съвпадения, открихме много случаи така, разкрихме, извинете, и публиката ни трябва да знае, че този инструмент беше огромен аспект на практика сред всички ни. Независимо от това, че има такива успехи, обаче трябва да се гледа напред, защото всичко се променя, средата се променя, начина по който работят престъпниците също. Да, 2008 наистина бе много полезен инструмент, отличен инструмент, това е така, но трябва да гледаме напред. Поради тази причина е нужно е, нещо, което да ни заведе в следващото поколение. Третото ми заключение – е, че семинарите, проучванията на приложимостта излязоха с много интересна информация. Не, че всичко в това проучване трябва да се реализира на практика, но трябва да се задълбочи, трябва да се проучи допълнително. Има много полезна информация, която идва от оперативната гледна точка. Нужно е да видим и как това се свързва с правната среда и защитата на данните. И накрая последно от мен, който на практика прилага това, че всички изменения, бюджета, техническите аспекти, възможностите, които се разкриват, да всичко това трябва да продължи напред и да се предложат нови възможности, за да може Прюм и в бъдеще още по-ефективен и ефикасен. Това е основното от практическа гледна точка, което искам да кажа. Надявам се а, да има и други такива становища, за да е ясно какво ни донесаха тези решения последните 10 години. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря, господин Варнеха. Продължаваме с следващото, следващият оратор. И това ще бъде доктор Рафаела Гранха от университета от Миню, Португалия. Свързана ли сте? Hi, good morning. Yes. Здравейте. Благодаря ви за поканата да участвам в тази среща. Аз съм изследовател, работя по проект на Европейския научно-изследователски съвет. Този проект разглежда социалните, културни, етични, регулаторни, политически въздействия от прилагането на приум транснационалната обмяна ДНК данни по приум са в основата на моето изказване. Приканвам ви да се запознаете за повече информация с нашите публикации. Една от целите на този проект за обмяна е по какъв начин националните точки за контакт за ДНК разглеждат системата Приума. Те и следват начина на автоматичният обмен с други бази данни, също съобщаване на съвпадение на ДНК, искане на допълнителна информация чрез процедури за взаимна помощ. Аз ще ви запозная с интерпретирането на гледната точка на националните точки за контакт, как те разглеждат системата, каква е динамиката, и дали националните ситуации допринасят положително или отрицателно. От обясненията за оперативните проблеми може да бъдат извлечени някои заключения за спазване на гражданските свободи. Аз ще разгледам проблеми свързани с фалшивите положителни резултати, недостатъчни стандарти за процедурите и също въпроси свързани с отчетността и прозрачността. Ние проведохме 37 интервюта с 47 специалиста в 22 държави от Европейския съюз между ноември 2015 и май 2018. 26 национални точки за контакт бяха включени, които работят по приум стъпка 1 както и съдебно-медицински е, експерти и специалисти по информационни и комуникационни технологии. Ние също работихме с професионалисти, които работят с транснационалните оперативни сили. Има различни гледни точки от страна на NCP, стъпка 1 и 2. Те определят ползите от транснационалния обмен на ДНК данни и нуждата от засилване на сътрудничеството между държавите на Европейския съюз. Има сериозен риск е, обаче от фалшиви или неточни е, съвпадения, тъй като има разлики между държавите членки, що се отнася до процедурите за оповестяване на тези съвпадения. Освен това, има разлика в качеството на криминологичните анализи в някои страни. Има сериозна опасност от некоректно тълкуване на данните, което може да доведе и до съдебни грешки. Освен това се посочва, че има липса на стандарти. Например, може да бъде изпусната информация поради разлика в юрисдикцията на международните партньори. ДНК базите данни могат да бъдат управлявани от полицейските сили или от съдебните органи. Има различни методи на работа, поради това възникват различни практики, когато се отговаря на искания за международна правна помощ. Някои предоставят информацията веднага след като бъде установено съвпадение, някои други държави обаче предоставят по-трудно информация само при специално запитване. Различните държави използват различни канали. Например, Холандия и Австрия са свързани с 24 държави. Обединеното кралство и Дания могат да обменят ДНК данни само с 7 държави. Съгласно НСП, Подобна липса на стандартни процедури създава предизвикателства и означава, че нивото и скоростта за предоставяне на информация води до непоследователност. Основното несъответствие в мнението между NCP стъпка 1 и 2 се свързано с измерването на ефикасността на процедурата. НСП, които работят по стъпка 1, искат да знаят дали ДНК съвпаденията са послед... по тях са предприяти последващи действия от извършващите разследвания или какъв е резултата. Тези, които работят по стъпка 2, са силно критични за това, което според тях е прекален голям акцент, който се поставя върху ДНК съвпаденията. И те считат, че може би е необходима по-различна информация. Освен това, не трябва резултатите да се измерват само с броя на съвпаденията. Много важно е също да отбележим колко важно е за европейската демокрация да бъде предоставена точна информация за анализ. Това в момента не е така. Информацията, която е на лице, е непълна, трудно се намира и не е съпоставима, така че има безпокойства, свързани с отчетността и прозрачността, което създава въпроси, свързани с разширяването на прюм режима. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на госпожа Клое Бертелеми, политически съветник, Европейски цифрови права. Имаме ли връзка? Имате думата. The phone We, we cannot hear you. Can you please switch on the Good mic? Morning. Yes, mic. there you are. Ah, good morning. Thank you for the honor. Добър ден. Благодаря ви, че ми давате тази възможност и тази чест. Нашата организация представлява 44 други организации из Европа. Ние защитаваме цифровите права. Тъй като времето е много ограничено, направо ще мина по същество. Първо липсата на данни – не знаем пропорционалността и необходимостта от режима Прюн. Тоест, ние искаме разширяване на един документ като Прюн, който може да ограничи основни права в значителна степен. Това, че за полицията това е хубав инструмент, не е достатъчен аргумент. За сега има само конкретни случаи, които следователите цитират, но няма а, точни данни за цялостното въздействие на Прюн. Затова е много трудно да се оцени приноса на Прюн а, в а, правораздаването. Проучването, за съжаление, което е представено тук, не отговаря на този въпрос и особено броя на съвпаденията не означава, че има а, някаква полза това, че нещо е съвпаднало, не значи, че определен брой престъпления са разрешени. И това, което е полезно да се види колко от тези съвпадения са довели до осъдителни присъди. Няколко проучвания има, които се опитват а, да го установят и само 10% от съвпаденията се използват от а, за осъдителни присъди. Това го показват съдилищата. Затова ние няма как да знаем дали прин отговаря на принципа на пропорционалността и необходимостта, което изисква хартата на основните права на Европейския съюз. Също трябва да се припомни, че Прим означава постоянен обмен на деликатна, на частна, на а, такава информация, така че ползата на Прюм за системите в обществото трябва да бъде ясно изяснена. Така че, ако имах възможност да бъда член на вашата комисия, щях да задам следните въпроси на комисията. Дали комисаря е съгласен, че преди разширяването на Прюн, като първата стъпка ще бъде да се направи оценка на решенията Прюн и по-специално необходимостта и пропорционалността им. И ако това е така, дали комисията възнамерява да поправи тази липса на данни и как ще събере липсващите данни. Вторият ми въпрос е свързан с проблема за точността на данните. Вече го чухме от експертите при настоящото прилагане има едно вярване, че доказателствата ДНК са е солиден метод за идентифициране а, на извършители, но това не е така. Мнозина са посочили, че има много а, неверни съвпадения, особено в случаи, където държавите членки правят съвпаденията на базата на, на 6-7 показателя. Тоест, вярва се на данни, на които не трябва да се вярва. Има проучване, направено в а, градската полиция в Лондон за, реку... за разпознаване на лица по улицата. И там има презумпция за намеса, бе установено. Когато компютъра ви каже, тук има съвпадение, дори когато ти лично имаш съмнение дали това е вярно, полицията, независимо от това, тръгва да разследва това съвпадение. Така че има големи последствия това за хора, особено за маргинизираните общности и а, хората с друг цвят на кожата, които често се оказват, по-често се оказват такива бази данни и са обект на злопотеба от страна на полицията, тъй като така или иначе има расова ам, предубеденост в полицията. Така че тези погрешни съвпадения, за тях говорихме 2010, но продължава този проблем да не е решен. Трябва да се подчертая, че колкото повече данни са налични в бъдеще за автоматично търсене, толкова повече неточни или неверни съвпадения ще има. В този смисъл е наистина ужасяващо, че искаме разширяване на прион да се включва а, и а, лицеви изображения. Има голяма несигурност за точността на технологиите за лицево разпознаване, както вие знаете, като членове на тази комисия, и да се задължава държавите членки да правят такива а, бази данни, тъй като те на, не опазват нито достоинството, а, нито пък има ясна, ясни съвпадения. Държавите членки сами ще избират своите системи и накрая ще се окаже, че има проприетарни алгоритми, които ние не познаваме, което ще доведе до без безотчетност и безотговорност. И един от големите проблеми на това проучване на Европейската комисия всъщност е, че е едностранчиво а, говори се само с следователи, изобщо няма оценка от страна на основните права и се събрани становища само от няколко държави членки, където най-вероятно има и най-голям напредък и които искат а, да се използва такава технология, искат да го наложат на другите държави членки. Ние смятаме, че преди да се разшири Прюн към каквито и да е нови полета на данни. Първо трябва да се свърши работа по сигурността, точността на данните, които се обменят по настоящем. Що се отнася до въздействието върху основните права в Прюн, искам да ви припомня, че системата съвпадение-несъвпадение не защитава повече правата на заподозрените. Съвпаденията могат да дадат много лична информация и то автоматично. Така че е прекалено лесно направо полицая да предприеме нещо. Да речем, ако някой има много съвпадения в много бази данни, то тогава най-вероятно сигурно е лош човек. Вижте го колко често излиза, ще си кажат те. И могат да се предприемат действия само на базата на някакви съвпадения, едно или повече. И това бе подчертано от едно от проучванията, което бе поръчано от вашата комисия 2018 година, където се видя, че в някоя юрисдикция полицаите поемат лична информация без това да води до някакви следствени действия. Има граждани, които са били арестувани и след това се вижда, че са невинни. Така че презумпцията за невиновност, защитата на данните и справедливия процес много лесно могат да бъдат уронени от тази система. За съжаление, тези въпроси не са оценени в Европе... от Европейската комисия до момента, така че е нужно Европейския съюз да гарантира равни права за заподозрените и да направи така, че са достатъчно силни правата на всички, като се увеличават правомощията на полицията. Отново бих подпитала комисаря дали мерките по процесуалните права, заложени в пътната карта от 2009 се изпълняват наистина и дали постигате целта си, ще ги попитам. Нужна ли е реформа и накрая, що се отнася отново за основните права, някои проучвания по Прюн говорят за оптимизиране на стъпка 2 на проекта, т.е. търсене на истински данни посредством MLA, искания за съвместна правна помощ. Това се разглежда като прекалено бюрократична стъпка, много време отнема, но причините за това са много големи сериозно престъпление, има различни определения в различните държави членки, няма ресурси в правната система, за които да се заделят. Така че наистина може да има подобряване на сроковете по тези искания за взаимна помощ, но не може те да бъдат и бюрократични, и само подпечатани. Ние имаме а, един доклад, който сме ви изпратили за достъпа до данни. Ще ви моля да го погледнете. Ние се притесняваме, че подобно на много други инструменти за полицейско сътрудничество, е, важният демократичен дебат, който е нужен около Прюн, няма да протече, имайки предвид естеството на инструмента, Европейският парламент, който пряко представлява европейските граждани, никога е, не е имал думата по първоначалното законодателство. Този път, благодарение на Лисабонския договор, Европейският парламент има възможност да поиска истински дебат по принципите на режима от Прюн. И силно се надяваме да не легитимизирате това, което вече е решено от държавите членки Европейската комисия. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря, госпожо Бертелеми. Сега ще изслушаме Матиас Орой, който е активист. Ако сте там, вие сте последен. Преди въпросите а,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 Аз работя за един депутат в Бундестага и пиша в магазина, онлайн магазина netspolitik.org. Това всъщност е едно германско издание. Искам да кажа няколко думи за практиката, която се прилага в Германия. Тук в Германия все още лицовото разпознаване не се използва в толкова голяма степен, както в други държави. Това е и темата на Next Generation Prum. Да данните, които се използват тук, междувременно са около 6 милиона портретни снимки. Този брой според мен е много висок за 80 милиона жители, 6 милиона снимки са включени тук на около 3,6 милиона души, които се съпоставят, което означава, че при разширяване на пръм за лицево разпознаване, точно тези данни ще могат да бъдат ползвани. Тези снимки се увеличиха значително. През последните години се добавиха около 300 хиляди снимки и е, всъщност е, тук проверките водят до там, че хората продължават е, да присъства там със своите снимки. Снимките не се изтриват. Аз е, мисля, че въпросите, които ви изпратих е, и резултатите от търсенето са ясни. От 2018 година имаме отвояване. Ще посоча само една цифра. Миналата година германските полицейски органи повече от 100 000 търсения са провеждали за лице разпознаване. Интересно е, че броят на един Инфицираните лица значително се увеличи. На какво се дължи този факт? Мисля, че тук Министерството на вътрешните работи трябва да даде пояснение – може би този факт се дължи на разрешителната способност на камерите или на апдейтвания софтуер. Сега искам да кажа няколко думи за това как се използва тази техника в Австрия и Германия за проекта Prim Next Generation е, и има фокус група, която се ръководи от е, Федералната криминална служба на Австрия и също така Германската федерална криминална служба участва. Германската е, федерална криминална служба ще внесе опита от Германия повече от 12 години с лицево разпознаване. Е, тук е, има много богат цифров материал. В Австрия тази техника е относително нова. След тестова фаза полицията там въведе системата за лицево разпознаване и е, тя се използва само в сферата на политическите събирания, конкретно срещу антифашистски активисти и феминистки, е, които е, участват там и които са нападани от е, десни екстремисти. Тези е, нападения траеха няколко дни и вестник Стандарт е, установява, че е, след това обработката на тези събитията, видео Записите или снимките, които е получила полицията във връзка с се използва за лицево разпознаване. Не е ясно, вестник стандарт не разполага с такива данни, дали всъщност десни екстремисти се търсят по този способ. По-скоро се издирват жертвите, които са от антифа и феминисти. Искам да посоча, че и в Германия имаше такива случаи, именно с срещата на, 2000, на Ген 20 в Хамбург през 2017 година. Тогава за първи път в такъв мащаб полицията използва лицево разпознаване и пак в сферата на политическите събирания. Така че мога да кажа, че така по този начин се правят справки с материалите, които съществуват в Федералната криминална служба. Посочих примера от Хамбург, защото органът за защита на личните данни отказа на полицията да се използва тази система. Полицията обаче се наложи, след това административният съд постанови решение в полза на полицията, така че беше установено, че лицевото разпознаване е съвместимо с германското право Йоханес Карс посочи, че всъщност това е ново измерение в разследването. Аз бих се присъединил към него. Също разширяването на пръм системата за мен означава ново измерение. И, и, както спомена а, полицейския служител от Белгия, той а, също а, посочи много голям ефект от е, събирането на пръстови отпечатъци и е, това във връзка с е, лицевото разпознаване. Господин Карс посочва какво е значението на снимковия материал в тази връзка. Аз бих се присъединил към Клоя Бертерми и бих посочил, че това означава огромна контролна власт, огромни контролни правомощия по отношение на използваните снимки и лица, на които са тези снимки. Сега това, което се наблюдава в Германия и Австрия, да се използва тази техника само за политически събирания, изказвания сега. Мога да посоча и други групи хора, леви активисти в Италия и Австрия, също така тези, които подкрепят в мигрантите. Сега мога да посоча, че левите активисти в Австрия се увеличиха много също и в Унгария. Могат да бъдат използвани тук способите на лицево разпознаване да се преследват такива активисти. Аз мисля, че трябва следващото поколение на приоритет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 разгледа и от аспекта на увеличаване на натиска върху полицията. В Германия се води и дебат за камерите, как се използват от полицията и записи от тези камери се използват за лицево разпознаване. Това всъщност увеличава натиска върху полицията да инсталира повече такива камери и да получи в крайна сметка повече правомощия. Искам в заключение да посоча, че в Европейския европейско измерение. Е, лицевото разпознаване може да се разшири и в други сфери. Полицията ще е, свикне с тази възможност и е, ще изрази потребност други проблемни области, в други проблемни области е да се използва лицевото разпознаване, например да се ползват изображения в интернет. Може би е, сте получили докладите за американската фирма Clearview, е, там където е, всъщност е, е, са събирани изображения на хора от социалните мрежи в интернет и Clearview са ги действали. Европол също използва такава техника и съм сигурен, че следващото поколение Prium, Prium Next Generation, ще е, разшири значително много тези потребности на полицията при лицевото разпознаване. Трябва да ви съобщя, че Днес разполагаме само с два часа за заседанието и скоро тези два часа ще изтекат. Ние ще дадем възможност за поставяне на въпроси, но може би след това трябва да помолим нашите гости да ни отговорят писменно, защото имаме доста ограничения Е, знае, че става нетърпимо. Трудно е да се проведе заседание на комисията Либе в рамките само на 2 часа, след като сме поканили 5 души само по една от точките от дневния ред. И така, ако просрочим времето, тогава ще помолим нашите гости да ни отговорят в писмен вид. Най-напред сега позволете ми да дам думата на представителят на НП Томас Тобе. Моля ви в рамките на две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите, че изразиха своето мнение. Знаем, че винаги трябва да се търси баланса, да има ефективно предотвратяване на престъпления от една страна и от друга страна да запазим основните права на хората. От гледна точка на ЕНП считаме е за много важно да имаме висококачествен обмяна на информация между полицейските сили на държавите членки, тъй като организираната престъпност непрекъснато се развива и променя и ние трябва да направим повече, за да не изоставаме. Става дума за безопасността на гражданите в Европа. Приум е важен елемент от този пъзъл. Имам два конкретни въпроса. Повечето от тях са към господин Верфанен, но разбира се, останалите могат да се включат в отговора. Става дума за хармонизацията. Когато чета проучването, става ясно за мен, че е необходимо да има повече хармонизиране. Няма да споменавам всички елементи. Не всички държави членки изцяло участват в приум, що се отнася до ДНК, пръстови отпечатъци, също информация за регистрацията на превозните средства. Т.е. трябва да има повече инициатива от страна на европейското ниво Нека държавите членки да видят какви са ползвите от участието. На второ място въпроса за лицевото разпознаване. Този въпрос също е засегнат в изследването. Аз разбирам всички притеснения, които бяха изразени, що се отнася най-вече до основните права, но трябва да разберем колко ефикасно и колко важно е да имаме автоматично лицево разпознаване в следващото поколение Приум. Затова трябва да се обърне повече внимание на този въпрос. Благодаря ви. Биргет Ципел от Социалистите и Демократите. Благодаря ви. Ние отдавна водим дебати за качеството на данните. По време на последния мандат беше казано, че качеството на данните е от изключителна важност за всичко това и продължаваме да говорим по този въпрос. Говорим за фалшиви положителни резултати, за фалшиви съвпадения. Сякаш това е нещо по нормално, но всичко това има отражение върху разследването, което може да тръгне в погрешна посока. И не говоря толкова за последиците, за хората, за които се отнасят тези фалшиви или нали, неверни съвпадения. Имаме ли обаче някакви данни за колко случаи става дума? Също какви доказателства имаме за това какво става с моите пръстови отпечатъци, с моето а, ДНК, възможно ли е да поискам да се премахнат а, тези данни от да, базата а, данни, ако има съвпадение или по ДНК, а, дали по фотография а, или по лицево разпознаване? Прави ли се някакъв анализ от хора или пък просто сляпо се доверяваме на технологията, без да оценяваме какво точно става? Искам да спомена и нещо друго за системата API. Ние често говорим за ограничаването на целите, за които се използват данните. Важно е гражданите да знаят защо техните данни се държат в база данни и за какво се използват те. Сега все повече използваме съществуващи инструменти за най-разнообразни неща. Приум беше замислена да се използва за борба срещу престъпността, докато сега говорим също за издирването на изчезнали лица. Ако ние не се придържаме към нашите решения, тогава защо можем да изискваме от гражданите да спазват правилата? Ако не следваме принципа за ограничаване на целите за използване, това означава да съберем всички данни за всички хора в един кюб. Говори се тук и също, че е възможна дискриминация при използването на системата, както до сега. Когато бяхме в Вашингтон на посещение, там ни запознаха с проблема, свързан с дискриминирането на хора поради погрешни резултати от системата. Затова има ли някакви идеи защо използваме тези системи за толкова различни цели, как можем да избегнем това и най-важното е какво можем да направим, за да подобрим качеството на данните и да гарантираме, че ще се спазват верните принципи за използването и включването на данни в системата, за обнови Европа Софи Интвелд. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори. Никой в тази зала извън не, не би желал не, не, не би се противопоставил на това първоприлагащите органи да разполагат с всички възможни инструменти, но трябва да се държи а, сметка за използването на личните данни и това е като един изпуснат влак, който никога не спира. Необходимо е да има контрол, трябва да се базираме на нуждата от доказателства. За някои в тази зала е като религия. Винаги, когато има възможност за достъп до повече информация, казва да, трябва ни. Но според мен, и аз от ден едно няма да кажа да на всяко нещо. Искам да разбера Какви са доказателствата? Вчера водихме същия дебат. Ние получаваме само странична информация. Полицията често казва, да, трябва ни е това, то е много полезно, но това за мен не е доказателство, не е достатъчно добро, не трябва да е добро и за НП. Само да вярваме в нещо, това не е достатъчно. Тъй като, независимо какви правомощия създаваме за правоприлагащите органи, това създава рискове и ограничения за други. И трябва да държим сметка за това. Когато създаваме повече правомощия за правоприлагащите органи, същевременно трябва да а, укрепим а, и закрилата, правната закрила на гражданите. Директивата а, за правоприлагането не се прилага дори от всички страни, въпреки че е от 2008 година и трябва а, спешно да се смени с регламента. Какво се прави с държавите, които а, имат проблеми с върховенството на закона? Например, Полша ще участват ли в системата? Относно лицевото разпознаване, чух, а, че се спомена от специалиста от Германия за Клервю. Има полицейски сили, като полицейските сили на Швеция, които вече използват това, въпреки че не е законно. Така че за какво става дума тук? Дали говорим да се легализира съществуваща практика или се задаваме честно въпроса дали се налага? И в заключение бих искала да получа отговори за това как се злоупотребява с данните за политически цели. Например, бяха споменали активисти, които се противопоставят на абортите, политически опоненти, също хора, които протестират срещу мерките за вируса корона. Много хора могат да бъдат следени по този начин. Искам да разбера нещо повече по въпроса За ИД има ли някой, който би желал да вземе думата, тъй като нямам никой в списъка? Ако някой желае да се изкаже от името на идентичност и демокрация, може да го направи сега. Изглежда няма желаящи. За групата от зелените Сергей Лагурински има думата. Благодаря. Сътрудничеството в тази сфера, мисля, че всички сме съгласни, е изключително важно, но основните проблеми са следните. Сътрудничество срещу демокрация. Тук Европейският парламент като че ли няма думата по цялата тази структура и трябва да се нагоди структурата към Лисабонския договор. Това ще бъде голяма стъпка напред. И това е един от примерите. Дори в самото проучване има един пример за обмен на пръстовите печати с Обединеното кралство. Парламента ясно каза, че е против, но съветът реши да го направи и си го направи, без изобщо да се съобразява. Укрепването на демокрацията е изключително важно. То е задължително условие. Сине qua нон. Сътрудничество и доверие или липсата на доверие. Мисля, че всички дебати опират до това как да си вярваме как да вярваме на Польша, как да вярваме на Унгария. Не си вярваме по заповедите за арест или за задържане, как да си вярваме тук, сътрудничество или ефикасност. И дори тук съм съгласна с въпросите на нашите колеги от НП. Колко ефикасни е, са тези е, рамки? И това е добър въпрос. Нямаме отговори на този въпрос и това го видяхме по време на докладите, които изслушахме, както и големият въпрос сътрудничество срещу наблюдение. Разбира се, че е, сътрудничество и да няма масово следене. Новите възможности, които имаме тук с лицевото разпознаване и разширяването на тези нови възможности, са нещо, което няма да подкрепи този парламент, защото в крайна сметка някой трябва да ни чуе и да чуе нашите възражения. Общото заключение е според мен е ясно. Първо трябва да се направи оценка и след това да се разширява приложното поле. Имаме нужда от оценка, която почива на факти за това как работи системата, преди да продължим нататък и да увеличаваме правомощия или достъп. Това не е направено системно, имам предвид оценката и това заплашва сигурността на нашите граждани, а не обратното. И въпроси към Клои оперативна, система, е, оперативна съвместимост между системите. Това не бе споменато в презентацията. Какво мислите по въпроси? Никой не говори за директивата за предварителна информация на пътниците, АПИ. Как е, се напасват е, елементите тук, тъй като това е много проблемна сфера. Благодаря. И аз ви благодаря. Екаре. Никой не се е записал. Може пък някой да иска думата. Имате право. Има ли някой, който иска да се изкаже? Няма. Продължаваме нататък с Гуе. Корнелия Ернст. Корнелия, мисля, че се е свързала накрая. Да. Да, чувате ли ме? Радвам се, че мога да ви видя и да ви чуя. Благодаря за презентацията и веднага минавам по темата. Това беше е, песен, която изпяха тези, които говориха преди мен. Аз е, искам съвсем ясно да посоча, че биометричните данни наистина имат е, много висока цена, а именно защита на личните данни. И когато чувам какво в това проучване се посочва е, във връзка с алгоритмите, във връзка с несигурността и по различните способи на действие в държавите членки, трябва да кажа, че за мен рискът е много висок и мисля, че на нас няма да бъде лесно да приемем, че чрез лицево разпознаване могат да се използват и биометрични данни, за да се решат наказателно-правните проблеми. Аз също имам няколко въпроса, които искам да получат отговор съвсем конкретно. Когато погледна държавите членки, колко държави членки използват тази практика на лицево разпознаване, колко събират данни, колко желаят да прилагат тази практика и по какъв начин я прилагат. Тук може да има различни способи и е, наистина е правилно, когато е, си помисля за всичко това, е, наистина ми става лошо, че събирани данни за хора могат да бъдат използвани по този начин. Другото, което ме интересува е в какъв обхват държавите членки са задължени да съхраняват данни и какво конкретно трябва да бъде разширено тук, как функционира това цялото съотношение. И сега, още веднъж за лицевото разпознаване, аз мисля, че за това вече се говори, каква е квотата на грешките. Има ли точни данни в тази връзка? Аз имам предвид, че ако нямаме такава статистика, рискът е много висок и тогава не можем да говорим за разширяване на тези практики и не проявяваме ние готовност да мислим за това. И накрая въпросът доколко ефективно е всичко това. Сега, ако останем само в сферата на наказателното право, каква е ефективността на лицевото разпознаване в сравнение с други способи там? Сега, всички бази данни е, непрекъснато са обект на интервенции, е, непрекъснато се говори за оперативна съвместимост, за автоматизация, но всъщност каква е целта? Аз съм много загрижена. Ако ние не е, издигнем в принцип е, целесъобразността, и събираме данни, то те биха се събирали е, самоцелно и това означава тотален надзор е, и сега по въпроса за парламентарния контрол, който е необходим тук. Как да се упражнява той за Бога? Как трябва да изглежда един парламентарен контрол в случая? Аз искам повече пояснения в тази връзка. Много често се провежда парламентарен контрол, който е като смокинов лист. Мисля, че тази практика не трябва да се допуска. Благодаря.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 промещата се среда, е важно да видим дали инструментите отговарят на целта и дали ще има някакви корекции или ще бъдат необходими такива. Нека да кажа няколко думи за директивата за предварителните данни на пътниците. Някои недостатъци бяха посочени, които би трябвало да бъдат преодолени и най-вече различните видове цели, за които се събира предварително данни, и най-големия въпрос, много колеги го подчертаха, Благодаря. Бян Келер. Благодаря, господин председател. Аз а, съм свидетел на ефективността на а, това средство АПИ. Аз а, живея до границата в Страсбург и а, наистина това средство се използва срещу различните престъпления, свързани с трафик и насилие, защото от дълго време а, извършителите на такива престъпления използват а, а, различните. А, пропуски в нашата полиция и в комуникацията на отделните и части. Що се отнася до технологичните средства, научните данни никога не са изцяло надежни и рискът, който беше посочен от Софи Инвелт е, за е, основните данни и основните права, наистина е голям. Аз искам да попитам и госпожа Бертелеми каква може да бъде е, връзката е, между е, лошото функциониране, дисфункционирането и прозрачността. Прозрачност обаче за какво? Дали може да има конкретни предложения за прозрачност? Второ, това беше многократно посочено. Процедурата, политическите методи, те са различни между държавите членки. Дали може да има, да се създаде връзка за оценка оценка на различните практики и да се помисли за тяхната сближаване, за, тяхното, за тяхната конвергентност. И е, третия технически въпрос. Обединеното кралство ще напусне в края на годината. Те участваха в обмена на данните. Каква е сигурността за е, масивите от данни, които са в е, Обединеното кралство. Ние познаваме, че има риск от е, изтичане на британски данни. Благодаря ви. Аксел Фос също се е записал. Той беше тук, обаче си тръгна. И не мисля, че е свързан, така че не го виждам поне онлайн никъде. Така че трябва да приключим с дневния ред тази сутрин, да го направим сега, така че искам да благодаря на преводачите за това, че ни дадаха 15 минути и моля всеки един от ораторите, които поканихме, защото да, наистина има много ограничения, както казах, за начина по който работим тук в Европейския парламент. Имаме ограничено време, ограничен превод, което означава, че вие сте поканени да предоставите отговори на въпросите, които ви бяха зададени някои конкретни към конкретни лица или въпросите, които бяха зададени към госпожа Бартелеми. Фавиан Келер ги зададе, така че всички сте приканени да ни отговорите в писмен вид, по същия начин, по който направихте своите изказвания. Може би направете го сега към онова, което бе повдигнато като въпрос. И искам да призная, че много мраза, че не, не, супер ми е неприятно за тези, че има такива ограничения по-настоящем, но трябва да го направим, иначе е, не... Ще бъде над 45 минути в кабините, не може да се направи. Благодаря ви. Благодаря ви за изказванията и трябва да кажа, че следващото ни заседание ще бъде на 24 септември. Това е четвъртък от 9 до 11, 2 часа. Следващия четвъртък подновяваме работа в комисията Либи. Много ви моля накрая да направя едно съобщение. По почтата получихме съобщение, че доклада на госпожа Морано по нейния доклад всъщност. Тя не иска да подпише доклада вече, поради някои изменения, които са прияти по време на процедурата, така че тя оттегля името си от своя доклад. Това може да стане, това е нещо съвсем нормално, разрешено е, може да оттегли становището си от... Става дума за новата стратегия Европейски съюз Африка, по която гласуваме днес от разстояние. Така че ако няма възражили, какви са последствията, ако никой няма против, файлът отива по името на председателя. С името на председателя влиза в пленарната зала. Съдържанието няма да бъде променено ще бъде резултат от гласуването, което имаме днес, с всички изменения, <laughs> включително онези, които госпожа Морано е направила. Така, значи така ще се направи. Благодаря ви.